Uh, Искам да ви помоля да заемете местата си, за да започнем нашето заседание. Ако обичате, това е много важно заседание тази сутрин. Искам да се извиня от името на господин Ламасур. Той не може да присъства и да води заседанието. За това ще го водя. Ако обичате, заемете местата си. Discussion on estimates can be had outside the room. Thank you. Colleagues, we've got a very important uh, discussion this morning. Uh, it's a single... Имаме много важна дискусия тази сутрин. Това е единствената точка от дневния ред за тази сутрин. Но нека започнем с приемането на дневния ред най-напред. Той е прият. Съобщение на председателя няма такива. 12 март бе взето решение от координаторите, просто искам да ви напомня за него. И сега преминаваме към четвърта точка. Това е откритото заседание на тема финансиране на изто... източното партньорство. Това партньорство започна през 2009 година. Инициатива, която допълва външната политика на Съюза и се простира към източните съседи на Съюза. До 2013 година бяха заделени 2,8 милиарда евро, за да се улесни политическата асоциация и интеграция на Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина и доближаването им към Европейския съюз. Целта на нашето заседание днес е да получим една цялостна картина за средствата, които са отделени и начина по който се прилагат програмите, както и за различните работни практики, по които се прилагат програмите. Искам да приветствам представителите на комисията, на външната служба, на Европейската инвестиционна банка. Това са все колеги, които ще обяснат как работи източното партньорство. Освен това имаме и представители на бенефициерите на неправителствените организации, които ще представят своята критична гледна точка. Седония е докладчик по това досие и тя ще председателства по-нататък заседанието. Седония, имате думата. Благодаря. Аз ви приветствам всички вас на това заседание на бюджетната комисия. Ще се занимаваме с финансирането на източното партньорство. Ясно е, когато погледнем дефиницията, нещата изглеждат много ясно. Източното партньорство и инициативата на Европейския съюз, насочена към шесте източни съседа Армения, Азербайджан, Беларус, Бел... Молдова и Украина. Целта е да се подобрят двустранните и многостранните отношения между тези страни и Европейския съюз. Идеята за тази инициатива е да ангажираме, да привържем нашите партньори към ценности като демокрация, върховенството на закона на демокрацията и основните човешки права, но също така и пазарната економика и доброто финансово и правителствено управление. Партньорството не е само цел, Партньорството трябва да създаде основите за нови договори и споразумения за асоцииране. Това са основните ни цели. Ще се съсредоточим върху финансирането на тези финан... инициативи. Европейския съюз е заделил 2,8 милиарда евро за източното партньорство за периода 2009-2013 година. Какво може да кажем за момента? Ние все още преговаряме следващата много финансова рамка, така че не знаем какви ще са а, средствата, с които ще разполагаме, но все пак имаме определени идеи от страна на Европейската комисия. Имаме основните насоки на, от съвета от февруари. Искам да обясна мотивите за организирането на днешното заседание. Това е до голяма степен е, лично вдъхновение. Института Роберт Шумен организира конференция, конференция с представители на опозицията на Беларус. Ръководство в, по отношение на демокрацията. Това беше мотото на конференцията и целта беше да се, да се подготвят млади хора за политическа кариера и да се опосредства политическия преход в Белорус. Аз трябваше да изнеса доклад за инициативите на Европейския съюз към Беларус и към другите страни от източното партньорство. В контекста на своята подготовка аз осъзнах колко разпръснати са отделените средства, финансирането и колко е разпръсната информацията, колко е неструктурирана. Но това е логично, защото източното партньорство е сложно. То е една шапка, която включва различни финансови инструменти, които обхващат не само тези шест страни, но, но много други партньори на Европейския съюз. И така, а, даже само да се представят средствата за всяко страните е трудно. И още по-трудно е да се оценят прилагането и, и абсорбирането на тези средства от съответните страни партньори. Хубаво е днес да проведем една структу... структурирана дискусия по отношение на средствата. Сега в контекста на бъдещата многонационална, много, многогодишна финансова рамка. Това е много важно. Важно е да извлечем полуки от предишния отчетен период. Има много важни въпроси, на които трябва да се спрем и те доста до голяма степен засягат нашата работа в тази комисия. Именно какъв е бюджета за източното партньорство? Какви са основните инструменти, насочени към шесте страни и накрая как се абсорбират средствата. И като помислим за актьорите, да се получим от опита на Европейската комисия, на неправителствените организации, които на място се занимават с прилагането на програмите. Въпросът също се задава как по-добре да се насочат и оползотворят парите през следващите 7 години. Нека да се съсредоточа сега за, на, върху програмата за тази сутрин. Искам да започна с хората, които се занимават с прилагането на средствата на място. Радвам се, че Маркос Корнаро от Европейската комисия е сред нас. Той е заместник директор на ДГДФКО и той се отговаря за източното партньорство и политиката на добросъседство. Трябва да кажа, че е много важно да приветстваме господин Хайц Алберт от EIB. Той е изпълнителен директор Извинявайте, казва председателката. А, радвам се, че е, господин Ханс Олберц е, ще говори за, европейската, за инициативите на Европейската инвестиционна банка в контекста на източното партньорство. След тези презентации ще имаме критичната гледна точка от страна на на Олаф Ошица, директор на Центъра на, за източни изследвания в Полша. Добре дошли! И би било много хубаво, ако може да разкажете нещо повече за принципа повече за повече за, бю... за хора, занимаващи се с бюджет, е много интересно да се да разбере как се измерва този принцип, как може да се плаща повече за повече дем... демокрация. И на следващо място ще имаме презентация от госпожа Йоланта Дачинска. Тя е от университета в Лодж. Тя ще говори за прилагането на проект, за провеждането на проекти в Украина. Освен това, ще имаме и перспективата на неправителствените организации. Презентацията ще бъде направена от госпожа Ана Кристина Линк. Добре дошли. Тя е от фундацията Конрад Аденауер. В процеса на своята подготовка разбрах, че фундацията Конрад Аденауер е важен играч, така че а, Хубаво е да видим и тяхната перспектива. И не на последно място, господин Ричард Тибес, той ще ни ориентира за бъдещите перспективи. Господин Тибелс представлява службата за външна дейност. Но той тук ли е? Тук е, но много далече Надявам се да ни да споделите оптимистични идеи за бъдещето. Също така искам да приветствам всички колеги, които присъстват и са представители на различни неправителствени организации, които се занимават и се интересуват от източното партньорство. А също така се надявам, че ще имаме и достатъчно време за въпроси и отговори и предлагам да имаме една обща дискусия в края на заседанието, след като чуем всички презентации. И така надявам се, че ще имаме много оживен дебат. Благодаря. Okay. Uh, could I ask then the така, нека да помоля тогава първият докладчик, господин Маркос Корнаро. Но имаме проблеми май и с... Не, явно, че можем да имаме и диапозитиви. Господин председател, виждам, че има някак... Мога да ви представя някои графици и цифри. Първо, за да покажем къде и какво вършиме в тези страни. И второ, какви са предизвикателствата, които, пред които сме изправени. Вярно е, че имаме една малко дейност, която е малко на, на, на, на парче, фрагментирана, но мисля, че тази сутрин ще обясним нещата. Не, няма нужда да ви напомням къде сме точно. Имате в синьо страните от Европейския съюз и в зелено страните от партньорството. Беларус, Молдова, Украина и трите страни от Кавказ. И предвид евентуално бъдещата роля на Турция и може би това ще бъде границата на Европейския съюз. Сме включили и Турция в а, този график. На следващия слайд е, имате едно представене, на, на различните инструменти и ролята на комисар Фюлер и какви са основните инструменти за европейското партньорство на изток и кои са другите инструменти, които ще бъдат използвани за бъдеще. Това е един малко по-различен начин за представяне представене на нашата дейност в а, а, този географски район. Имате всъщност едни колони, които представляват а, тематичните ни инициативи. което сме групирали малко повече информация по ключовите инструменти, ключовите ключовия инструмент е Европейския инструмент за добросъседство и партньорство. Виждате също така и цифрите, които са в долната част на нашия на този слайд. 2 милиарда и 8 милиона и допълнителните средства, които Европейския съюз е отпуснал допълнително за партньорството с на изток, една сума от 500 милиона. Две трети от инициативите се е, вписват в рамката на двустранните е, инициативи и които всъщност се изпълняват под формата на програми за сътрудничество. Виждате също така между регионалното сътрудничество с един инструмент, който покрива и е, Южното партньорство и Източното партньорство, като обаче акцент е поставено на Източното партньорство. Ерасмус Мундус, който е един от е, е инструментите за е, организиране на мобилността чрез сред студентските среди. Как как се организират тези средства. Обикновено те се отпускат по проекти. Е, заеми, които се отпускат на е, неправителствени организации и проекти, които се изпълняват с помощта на международни, други международни организации, е, както и организирането на заеми от международните финансови институции, насочени към целеви проекти. Все повече и повече частни органи, асоциации, не, малки и средни предприятия, асоциации на гражданското общество получават средства за изпълнение на програми. Ще, ще се върнем по-късно към бюджетната помощ. Но Независимо какви са инициативите, дали те са за работа с администрацията, публичния сектор или гражданското общество, целта е, е едно хармонизиране на законодателството с правото на Европейския съюз и увеличаване на административния капацитет. Помощта за гражданското общество е едно от, един от ключовите елементи на нашата политика на партньорство с изтока, защото е, е, необходимо е да се работи не само с правителствата на тези страни, но и с гражданите на страните, тъй като а, и а, целта е гражданското общество да се възползва колкото се може повече от програмите, които са изработени в е, Европейския съюз. Също, времено целта е да се разшири аналитичния капацитет, оперативния капацитет и за това създадахме инструмент за подпомагане на гражданското общество – и различни методи за работа, като инструмента за обмен с студенти и Европейският инструмент за развитие на демокрацията, който е, получи широка подкрепа от Европейският парламент. В е, уводните думи бе казано, е, бе наблегнато на принципа повече за повече. За нас е, този принцип е залегнал в инструмента за съседство и това означава, че държавите, които правят необходимите усилия и вземат необходимите мерки за по-бързо преминаване към а, едно демократично общество и едни демократични а, структури, които провеждат а, демократични реформи, трябва да получат повече средства за задълбочаване на економическите и социални реформи. Разполагаме с една програма, която на основата на оценка на напредъка на тези страни може да реши дали да отпусне допълнителни средства за всяка една отделна страна. При, при съответния преглед бяха реш, решен, бе решено да се отпуснат допълнителни средства за е, Грузия, Армения, Молдова и да не се из... отпускат допълнителни средства за Украина, е, Беларус и Азербайджан. По, по този начин се стимулират е, страните, които са отбелязали значителен напредък през последно време. Сега, нека да кажа няколко думи за регионалните програми за сътрудничество. Имаме пет основни програми, които имат за цел да насърчават регионалното сътрудничество между съответните държави, като тези програми покриват различни отрасли и различни области. Първата програма има за цел следващата, ако обичате, интеграция интегрирано управление на границите, като целта е да се осигури едни по-сигурни граници и да се улесни мобилността на хората. Второ, програма за малките и средни предприятия за създаване на по-добри условия за работа на малките и средни предприятия заеми отпуснати на различни банки и други асоциации. Трето, трета инициатива, която е също много интересна и която има за цел да създаде интегрирани пазари на електричеството, и има за цел за едно по-добро и по-ефективно сътрудничество в областта на енергетиката. не само на двустранна основа, като цел, целта беше е, наистина да създадем едно регионално управление, регионален пазар. Четвъртата инициатива има за за цел едно по-добро сътрудничество между държавите членки и Европейския съюз е, за готовността и реакция в случай на бедствия. И пето, е, програма за усъвършенстване на екологическото управление, борба с промените в климата, управление на горското дело и включително и инициативи на общинско равнище между държавите членки. Както вече споменах, използвахме инструмента за инвестиции с помощта на Европейската инвестиционна банка и държавите членки в много области. Целта беше тези 745 милиона да послужат да бъдат изпуснати като заеми. като едно евро всъщност се равнява на 30 евро инвестиции, което е една много ефекти, едно много ефективно управление на отпуснатите по, този, по тази програма средства. Трансграничното сътрудничество. То, това, тази, тази програма се, самото заглавие обяснява същността на, на програмата. с участието на Финландия, Полша за по-голямо сътрудничество с съседните страни, страните от Кавказ, включително и Русия, Украина и така нататък, като всички тези страни участват в една програма за економически и социален обмен. Същевременно организираме сътрудничеството и обмена между отделни, отделни групи. А тук специфично има и специфично финансиране, половината от което е от бюджета по партньорството и другата половина по, за, от Фонда за развитие на регионите. Регионално развитие. Следващото също така различни, различните проекти, които са включени в а, програмите за Twinning, на TAEX и на Sigma. Twinning проектите имат за цел едно по-тясно сътрудничество между публичната администрация на съответните страни и е, е, страните от Европейския съюз. сближаване на законодателството, постигане изискванията в областта на ветеринарното и растителната защита. Сигма е съвместната работа, която извършваме с ОИСР в областта на управлението на административни програми, програми предназначени за усъвършенстване на администрацията. И накрая ще спомена и останалите инструменти, с които разполагаме за приложение на нашите програми. Инструмента за развитие на сътрудничеството, също така Европейския инструмент за демокрация и човешки права, който вие добре познавате и който е предназначен за всички е, страни от е, източното партньорство, за насърчаване на различни дейности в областта на демокрацията и човешки права, включително и Беларус има възможност да се възползва от средствата по тази програма. Е, инструмента за стабилност, е, който се управлява от службата за външна дейност е, и който има за цел превенцията на конфликти тъй като, както добре знаете, в, в този регион има конфликти в Нагорно Карабах, в Преднестрието. И а, накрая а, инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност е, която има за цел е, да се е, провеждат различни мероприятия по прочистване и по-специално в Украина. То... Нашите предизвикателства при изработването и приложението на тези инструменти – са следните. Значи, чрез различните инструменти ние можем да организираме по-добре нашата финансова помощ, но все още, разбира се, не сме постигнали не сме изработили съвършенни програми. Например, трябва с отделните страни изработваме и, и програма на техните приоритети, както например дневния ред с Украина. Може също да се наблегне повече на работата с гражданското общество, тъй като това е... Там също могат да бъдат е, включени допълнителни дейности. През е, последният е, през последната последният бюджетен период ролята на Русия стана все по-голяма и по-голяма. За това беше изработен нов формат на сътрудничество с Русия, като се наблегна на специфичната роля, която Русия играе в това регионално сътрудничество. Целта е всички тези инструменти, които се използват за развитие на сътрудничество с източното партньорство, да бъдат упростени. Както казах, е, беше изработена една дефиниция на а, принципа повече за повече, но там също трябва да се намерят едни нови методи за, по, за по-съвършеното му прилагане. Капацитета за освояване на средства по принцип е задоволителен. До тук на практика 100% от средствата са били освоени, като 90% са и изплатени. Трябва обаче да спомена, че някои от страните се сблъскат с известни проблеми по освояването, подадени специфични програми поради сложните процедури и за това е необходимо да се упростат тези процедури. Ние ще работиме в тази посока в следващите, процент, следващите години. У, увеличават се също така изискванията и се разширяват се разширява базата на условия, които трябва да бъдат изпълнени за получаването на съответни средства. Мисля, че също имаме, отбелязваме известен успех, сме отбелязали известен успех в тази област, но и трябва и за бъдеще да усъвършенстваме синергията между различните инструменти. Е, работиме в тясно сътрудничество с е, службата за външна дейност, е, тъй като делегациите на места организират голяма част от дейността и същевременно те са натоварени с това да обяснат и представят начина по който тези инструменти могат да се използват от страна на местните власти и бенефициентите. Миналата година изработихме така наречения дневен ред за промяна, в който залегнаха принципите на по-целенасочено по-целенасочена помощ, която да се основава предимно на постигнати резултати, като това трябва да, да залегне е, специ... в МФР 2013-2020 година и същевременно установихме, че е необходимо да имаме по-тясно сътрудничество, повече начини за достигане и за работа с гражданското общество, включително и упростяването на различните процедури и изисквания, но Рича ще говори за това. Всичко това ще залегне в регламента по Европейския инструмент за добросъседство, който ще има за цел да, да създаде и да затвърди връзките и между от една страна финансирането, по-широките политики на Европейския съюз и принципа повече за повече, т.е. Е, повече средства, ако са постигнати повече резултати, като същевременно ще наблегнеме на опростяване на процедурите и на цялостния процес за изработване на програмите. Но необходима ни е помощта на парламента и на съвета за усъвършенстване на цялостната политика, за да може следващият инструмент, насочен към шесте страни, да бъде наистина ефективен. Това е господин председател. Ще приключа до тук. Може би малко така ви е, удавих в прекалено много подробности, но е, разполагате с документа и аз съм готов да отговоря на вашите въпроси. Опитах се да очертая една мащабна картина на инструментите, предизвикателствата и как е, всичко това ще залегне в новото предложение за инструмент за съсед, добро съсед. Благодаря, господин Комаров, за чудесното изложение. Можем бързо да пристъпим към втори изказващ се от Европейската инвестиционна банка. Алес Хайнц, който е директор е, извинявайте, закъсняваме с 15 минути. Е, а, до и затова бих искал да помоля тези, които ще вземат думата в последствие, да бъдат кратки, за да могат депутатите да зададат въпроси накрая. Господин Обърс, е, мога ли да, да давам ви думата? Господин председател, дами и господа, благодаря ви за е, предоставената ми възможност да ви запозная с дейностите на Европейската инвестиционна банка. Искам е, накратко да ви напомня е, кой е Инвестицион... Европейска инвестиционна банка. Ние сме банка на Европейски съюз, така че акционери в банката са държавите членки. Ние финансираме проекти, които отговарят на целите на Европейския съюз и правим това благодарение на познанията, които сме натрупали през повече от 50 години, откакто съществува банката. Е, тоест, ние преценяваме проектите не само от финансовата перспектива, като обикновена търговска банка, възоснова единствено на финансови анализи, но и наблюдавайки техническия и економически аспект на всеки проект. Е, така че ние искаме е, проектите да бъдат осъществени осъществими и устойчиви от банкова и техническа гледна точка. Ние подкрепяме е, европейската политика, е, така че в нашата оценка е, се взимат предвид и обществените поръчки и околната среда, така че всеки проект, който ние финансираме, трябва изцяло да отговаря на европейското законодателство. Дейностите на банката извън Европейския съюз се покриват чрез външен мандат. Има три категории и ви обяснявам това само за да очертая ролята на съседската политика. Покриват се страни, които са в предприсъединителен процес, като Харватия и Турция европейското съседство, както на юг, така и на изток, и накрая се съсредоточаваме върху развитието Африка, Азия и Латинска Америка. Това е така един най-общ поглед, най-общо представяне на дейността на банката. Сега, е, ако погледнем на изток, ако обичате, е, можете да погледнете картата. Е, първо, страните от източното партньорство Украина, Молдова, Грузия и Армения – все още не сме активни в Беларус. Е, обаче всичко се координира от службата за външна дейност. Е, за Азербайджан, може би в най-скоро време е, ще станем активни. Там приключваме преговорите по рамково споразумение. Европейска инвестиционна банка се нуждае от такова рамково споразумение, за да стане активна в тази страна. Гледайки на изток, ние обръщаме очи към Русия, разбира се, както казах а също така и към Централна Азия. В момента това са Казахстан и Таджикистан. Сега, какви са целите на мандата, който ни е връчен? Ние се съсредоточаваме първо върху развитието на местния частен сектор и в частност подкрепа на малки и средни предприятия. На второ място развитие на социална-економическа инфраструктура, която върви от пътища до по-широки проекти, а в социалната сфера, например, проекти в областта на образованието. И на трето място, но не на последно място, промените в климата, и адаптиране към ключовите цели. По, по, по, по, по, по правомощите, които са ни възложени, това са ръководни принципи в работата ни. Какво сме постигнали до сега в източното партньорство? В последствие ще посоча е, сумите година по година. Е, е, ние управляваме 2,5 милиарда евро. Основните получатели не са висят от размера на страната Украина получи около 70% от фондовете, в последствие Грузия, Молдова и Армения. А, на глава от населението Грузия и Молдова са най-големите бенефициенти в региона. Ако погледнете отраслите, какво финансира ЕИБ, основно транспортна система и енергетика, на това, по този начин е, е, ние възстановяваме традиция, защото обикновено ЕИБ започва с е, транспорт и енергетика и в последствие се разпростираме към други дейности. Съобразно мандата, който ни е даден, подкрепяме и малки средни предприятия, около 30% от средствата отиват за това. Е, сега, промените в климата не е, винаги са допустими, но това е една от областите, които можем да финансираме. Това се отнася и за транспорта. Общо взето в е, проектите за промените в климата се финансират с около 30% от средствата. Това са дейностите, които развиваме по мандата ни за източното партньорство и от 2012 е, година до края на 2012 година се наблюдава типичен старт – в, е, през първите години е, се установяваме на място, а от 2010 година насам вече играем пълноправно ролята си. През 2012 е, година средствата отпуснати по нашия мандат са 920 милиона евро. Мога да кажа, че в момента ЕИБ работи с пълна скорост и е, се надяваме да можем да продължим така и за в бъдеще. Е, е, сега, какви полуки сме извлякли по силата на първия ни мандат за целия регион и страна по страна? Първото е, че трябва да работим в много близко сътрудничество с всички партньори, с правителствата, с тези, които осъществяват проектите, но най-важното от всичко и това, за което ние съществуваме, е, е, е работата с е, европейските делегации, с, с е, е, службата за външна дейност. Трябва да вървим винаги ръка за ръка с тях, за да сме сигурни, че най-добрата европейска практика се прилага на място. За нас ключови области е, извън финансирането, което ние правим, е, но извън него искаме да постигнем е, солидна подготовка за проектите да сме сигурни, е, че изискванията за опазване на околната среда и за обществените поръчки се спазват 100%, е, е, защото по този начин ние допринасяме за постигането на целите на Европейския съюз в региона. Това, което каза и преждеговорившия, е, е да се съчетава техническа подкрепа с е, е, им, е, средства за инвестиции. Виждаме, че има проекти, които е, трябва да се финансират в региона, но ние искаме да помагаме и е, при е, прилагането на проектите и точно тук е, е необходима техническа помощ. Какво сме постигнали? Както вече посочих на предишната графика, ние сме направили много в областта на транспорта и енергетиката а, а, след а, прегледа, който направихме по средата на мандата, а, отделяме по-голямо внимание на малките и средни предприятия. Надя... Искаме да подкрепяме и прилагането на проекти и се стремим към съчетана подкрепа от Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за е, е, търговия и развитие да се засилят връзките между институциите, не само по прилагането на проектите при финансиране, но също така е, и утвърждаването на европейските ценности във всяка една от страната, по-активно присъствие на място, е, има наши офиси, не само в страните партньори, но и в страните по съседството. Ще имаме офис в Москва. Работим в много близко сътрудничество с Европейската външна служба. Сега, специално за отделните отрасли искаме да инвестираме повече в проекти, свързани с околната среда и в образованието. Сега, е, Русия. Русия не е част от партньорството, но за нас Русия е много важна. Е, ние трябва да е, общуваме както с партньорите, така и с Русия, защото Русия е наш съсед. И при близко, в, при близко сътрудничество с Европейската външна служба сме определили три области – които трябва да бъдат приоритетни, финансиране на малки и средни предприятия, финансиране на програми за модернизация и проекти за енергийна ефективност. Само искам да ви напомня, че през 2013 година сме отпуснали 200 милиона заем за Русия. Благодаря ви за вниманието. Искам да направя само една последна забележка по мандата и гаранциите. Е, този инструмент за нас е изключително полезен. Е, е, видяхме след финансовата криза, че беше намален кредитния рейтинг на някои банки, включително е, и ние сме доволни, че е, остана е, нашето тройно А. По този начин ние можем да събираме средства от капиталовите пазари при привлекателни условия и имаме най-възможно висок ефект на лоста в страните, където отпускаме страна ние е, в, на изток никога не сме искали гаранции. От е, бюджетна гледна точка това е изключително е, интересен инструмент. Ако погледнем отвъд източните страни, през е, целия период на сътрудничеството, т.е. отвъд 2013 година, имаме гаранции е, е, на два пъти са отпускани гаранции. Един път в е, бивша Югославия и после в Аржентина. И двете страни се възстановиха, така че това е изключително ползотворен инструмент от бюджетна гледна точка. Благодаря ви. Благодаря, господин Олбърс. Това беше една чудесна презентация. Но сега преминаваме към следващият оратор. Това е Олаф Сикър, Осика, директор за Центъра за източни изследвания в Полша. Той ще ни даде критичната перспектива за прилагането на проектите от източното партньорство. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. И, както казахте, това ще е една критична бележка, един критичен подход, който ще представя. Най-напред искам да ви напомня няколко фактора, когато говорим за пари. Не е важно само колко пари заделяме, но и как ги абсорбираме, на кого даваме тези пари, с кого работим. Най-напред вече 4 години източното партньорство работи. Това е, не е дълъг период от време. Може би е рано да се направят задълбочени изследвания и въпреки това имаме на какво да стъпим. Освен това, ние работим с страни, които не се намират в стратегически вакуум. Имаме Русия като фактор, имаме стратегически партньорства и споразумения за, за партньорство и асоцииране. Освен това има и много фактори, които ни карат да наблюдаваме цялостното развитие. Един от тези фактори е Русия. Русия предлага много достъп до различните общества и лидери, не само на политическия елит, но и на бизнеса. Така че Русия доста, е в доста тесни връзки с тези страни, по-тесни, отколкото Европейския съюз и то без определени да следва определени насоки. На следващо място, тези страни са много различни. Те имат различни амбиции, различни цели, различни изследват различно развитие. А това също трябва да бъде взето предвид, когато говорим за средствата. И също така, много важен фактор – Това е въпроса за крайната цел, основната цел на източното партньорство. Какво очакваме от тези страни? Как, дали говорим за потенциално членство в Европейския съюз, дали за задълбочено сътрудничество или дали говорим за економическа интеграция. Много зависи от това какво може да получим от тези страни, докъде може да стигнем и какви са приоритетите за нашите инвестиции. Аз съм малко скептичен дали има реципрочност, взаимност от страна на нашите партньори те наистина искат да проведат задълбочени економически реформи. Сега инструмента като такъв. Аз много благодаря за възможността да чуем всички тези презентации и абсорбцията на средства и се надявам по този начин да разбера наистина какъв е бюджета за този инструмент. В началото това бяха 600 милиарда евро, сега обаче вече говорим за 2,8 милиарда. Надявам се това да е, е крайната и коректната цифра, но това не е ясно за нашите партньори, откъде идват тези пари. Има различни, различен брой проекти, те са понякога доста разхвърляни. И когато говорим с хора от нашите партньорски страни, е, казваме, че има бюджетен, бюджетна подкрепа, имаме средства и програми за укрепване на институционалния капацитет, има техническа помощ, програми за техническа помощ. И когато казвам на моите грузински или е, украински колеги, че, че бюджетът е заделен за източното партньорство е за 2,8 милиарда, те сигурно биха били много из, изненадани от огромните средства, които просто чакат да бъдат абсорбирани. Но се оказва наистина, че тези средства, това финансиране е много сложно. Сега няколко съвсем конкретни бележки или по-скоро критични бележки за перцепцията на нашите партньори. Инструментът се възприема като инструмент за техническа подкрепа, но а не като инструмент за фундаментален преход, базиран на европейските цели. Това, е отраз... Това отразява до някъде цялостната ситуация. Какво очакваме ние, какво очакват нашите партньори. А, има нужда от тези пари, защото е, има нужда от реформа в тези страни. Сега, за тези четири страни се оказва, че този инструмент не е допринесъл за някакъв видим материален, социален или економически е, резултат за подобряването на живота на обикновените хора в тези страни, Европейския съюз за гражданите на Украина, на Молдова, на Грузия просто, така да се каже, не е фактор, не съществува, не е видим фактор. Проблемът за този дефицит, за, този, за тази липса, за този малък економически и социален ефект и резултат – е всъщност се обяснява с липсата на един положителен механизъм за последователност, за поставяне на условия или това, което ние наричаме повече за повече принципът. На базата на напредъка биха, би се, се увеличили средствата, дали това е добро или не, но ние смятаме, че ако им кажем има възможност да получите повече средства, ако се справите добре, мислим, че това е един добър стимул за администрацията на тези страни. Много е важно да имаме този принцип повече за повече, защото това са допълнителни средства, които могат да бъдат използвани много гъвкаво. Може да реагираме на определени промени, особено когато имаме предвид целия регион. Е, това е регион, където могат да се появят, появят економически или социални промени и те могат всеки момент да се появят. Затова е хубаво да имаме е, такива гъвкави средства, които да се употребят за реформи на тези, в тези страни. В определен смисъл, наистина може да се каже, че когато в една страна се забележи напредък, отпускат се повече средства и този факт се опитваме да го популяризираме и да го обясним на нашите партньори. С кого работим? Е, до голяма степен комисията се ограничава с, е, администрациите на страните партньори, но ние всъщност трябва да стигнем гражданското общество, неправителствените организации, но не само тях, е, защото те са понякога а, част от проблема защото в е, неправителствените организации имаме хора, които се интересуват от демокрация, те са проевропейски настроени, това е добре да ги подкрепяме, но по-важно е да навлезем по-надълбоко в обществото, хората да, да, да, да станем видими за самите хора, хората да разберат, че може ние да допренесем за подобряването на техния жизнен стандарт. Важно е да се работи с администрацията, но трябва да се навлезе на по-дълбокото ниво. Както казах, Европейския съюз не е видим. Не, е видим, не са видими нашите усилия. След 4 години виждаме, че политическите и социални условия във всички тези страни са си останали едни и същи, ако даже не са се влушили. Украина е една, един много ясен пример. Там нещата се влушават. Грузия е под въпрос в Молдова след срещата на върха в Вилнюс, след падането на правителството, там инерцията се губи. Какво ни е необходимо? Както казах, трябват ни по-малко на инструменти, но ни трябват ясни приоритети. Трябва да знаем, че част от политическия елит не се, в тези страни не се интересува от Европейския съюз и от по-задълбочено сътрудничество с него. Трябва да се насочим към младите хори, хора в тези общества. На следващо място, трябва да упростим процедурите си. Колкото по-сложни са програмите, толкова по-трудно са достъпните за неправителствените организации, и за различни групи от обществото в тези страни. И накрая. Необходимо е да обясним на хората колко, какъв е нашия бюджет, колко потенциално средства те могат да получат. Никой няма да ни повярва, че имаме почти 3 милиарда евро заделени за тях, ако те отговорят на определените от нас критерии. Ние не сме обяснили това достатъчно ясно. Европейския съюз се сравнява в тези страни с, винаги с Русия, с а, предложенията, които идват от Русия. Русия е просто там, в региона. Хората говорят руския език, е, Русия прави нещо за тези хора и нас винаги ни сравняват с Русия. Още повече, че ние не сме налични в региона, но с тази разлика, че имаме много пари, които може да заделим за тези хора. Благодаря ви. Okay. Thank you very much. Благодаря много за вашата презентация. Бяхте много кратък, за което ви благодаря. Сега нека да преминем към следващия оратор госпожа Йоланта Тачинка, Фундация за европейски изследвания, Европейски институт в Лоц. Много ви моля, започнете. Благодаря. Благодаря, че ме, ме поканихте. Благодаря за възможността да представя моите виждания пред толкова интересна аудитория. Е, целта на техническата помощ беше да се хармонизира законодателството на тези страни с страните с законодателството на Европейския съюз е, днес мисля, че наистина тази техническа помощ е от огромно значение. И... Аз имам почти 10 годишен опит в е, работа в тези страни и ние помагаме за утвърждаване административния капацитет. Подпомагаме тези страни да работят за приватизацията си, като им предоставяме предварителни анализи и ги подпомагаме също така в, а, за консолидиране на административния капацитет. Според мене трябва да анализираме цялата техническа помощ от две гледни точки, от гледна точка на Европейския съюз и от гледна точка на страните бенефициенти. Съгласно моя личен опит, ще, да, ще израза своето мнение, своите виждания, които почиват на дългосрочен опит и ще направя и някои препоръки към Европейския съюз като донор и към страните бенефициенти. Ще се спра на три основни понятия. На, а, наблюдение, методо, методология и резултатност. Техническата частицената помощ имаш за цел транспонирането, включването и прилагането на европейското законодателство в законодателството на страните членки и то се превръща в един основен инструмент за консолидиране на административния капацитет в дългосрочен план. Техническото техническата помощ трябва да бъде специално скроена или приспособена към отделните области отделните страни, защото само по този начин а, инициативите наистина ще бъдат а, целенасочени техническата помощ трябва също така да почива на а, подход, а, който да обединява двете е, заинтересовани страни. От една страна Европейския съюз, който подпомага изискваща съответни реформи и съответната страна бенефициент, която да разбира и която да се ангажира с провеждането на подобни реформи. Техническата помощ също така трябва да, да из, почива на осъществяването на две условия, т.е. самата самата помощ да бъде целенасочена и второ, източното партньорство трябва за всяка една отделна програма, за всеки един отделен компонент да определи предварително а, кой, е, а, кой е отговорния орган. Също но един метод за обмен на добрите практики ще бъде е, едно е, ще бъде допълнителна добавена стойност, както за едната, така и за другата страна. Но за сега не сме свидетели на подобно явление защото е, няма достатъчно административен е, капацитет от страна на страните бенефициенти, т.е. достатъчно добре подготвени е, експерти, които да знаят необходимите езици и така нататък. Т.е. липсва експертиза и за това е, е, необходимо стандартите, изискванията някакси да бъдат внедрени или дори вкоренени в а, а, законодателството. Днес е и подходящият, под, подходящият момент да се а, да се упростат целите процедури. Тук има нещо, което трябва да споменеме. Поведението на делегациите на Европейския съюз на място и начина по който те помагат на съответните на съответните местни а, кадри за участие в а, да речеме, различните етапи на преговорите. От една страна някои а, е, делегации са, а, е, сме, приемат а, е, да ги включат и да им помогнат, други са абсолютно, абсолютни противници на тази практика. Същевременно, временно Е, е необходимо да, бъде, да, бъдат, е, да бъдат убедени бенефициентите, че политиката на интеграция не е външна политика, която им се налага, а това е политика, която трябва да стане тяхна вътрешна интеграционна политика. и съответното законодателство, което се приема от страната бенефициент, трябва да отговаря на а, международните стандарти. Хармонизирането на законодателството трябва да се превърне в основен а, инструмент за интеграция. и въвеждане. И, и със създаване и прилагане на, нов, на нови законодателни правни парадигми на хармонизиране на законодателството. За едно на по-добра, по-ефективна, по-ефикасна администрация на национално, регионално и е, локално равнище. Техническата помощ има за цел също така да организира и насърчава специфичното обечение на а, държавните служители и на експертите в различните нива на администрацията. Същевременно времено необходимо Необходимо е с средства от евро, по европейските програми да се подпомагат парламентите на страните бенефициенти, подготовката на техните депутати, академичните среди, обучение на преводачи и други. До 2012 година проекта, който, по който работих аз беше единственият финансиран от Европейския съюз, който имаше за цел да подпомага украинския парламент. От страна на а, а, Техническата помощ също. Така както каза Олаф също, е да, да създаде информационните масиви, цент, информационни центрове, организиране на информационни кампании. Заедно с USAID, ние създадахме информационен център към Украинския парламент. И е, съвместно с делегацията решихме US Aid да, поеме управлението на този център. също така техническата помощ има за цел да, да създаде и насърчи създаването на експертни кластери. Защото считаме, че работата на висококвалифицираната работа на място трябва да се извършва пред, предимно от местни експерти, а не от командировани чуждестранни експерти. Същевременно обаче е необходимо да се създаде нещо като регистър на европейските експерти, които имат натрупан опит с работа в тези страни и този регистър да се предостави на страните бенефициенти, които в качеството на нещо като база данни. трябва да споменеме като инструмент и парламентарната асамблея Юронест, която е форма, на който за парламентарни обсъждания, парламентарни дискусии между Европейския парламент и парламентите от съответните страни и който е, е създаден по модела на Юролат. Същевременно техническата помощ, за да постигне необходимите успехи, трябва да стъпи на един единен подход към към съответните страни и да почива на много добро познаване на съответните специфики на отделните е, страни. Само така ще има ще се постигне доверие от страни на бенефициентите. Сътрудничеството трябва да а, бъде вкоренено в ежедневието, за да може да се, да се създаде а, един, а, едно синергично измерение, независимо дали става дума за проект, Twinning проектите, да, Sigma или TAEX. Техническата помощ има за цел да постигне е, посезаеми реални резултати. И е, за това всека една, всека една програма трябва да отговаря на три предварителни. С изпълнението на всяка програма трябва да включва три предварителни е, условия. Предварително оговаряне, проследяване по време на изпълнението и контрол или е, нещо като е, гаранция след изпълнението. Струва ми се обаче, като че ли няма, няма достатъчно а, методи с кои, или начини за натрупване на а, опит. тоест, когато един проект се приключи, той се приключва и някакси неговите резултати не служат за е, изпълнение и улеснение изпълнението на следващ проекта. това, като че защото а, е, няма достатъчно с, а, е, срещи а, за уточняване на подробностите между техническите екипи, делегациите и изпълнителите на проектите. недостатъчно не се обръща достатъчно внимание на резултатите, които са постигнати. Понякога имаме чувство, че ръководителите на проектите просто не обръщат внимание на бележките, препоръките и докладите, които а, ние сме а, представили. И предварително оговаряне на целенасочеността на средствата от двете страни. И сега в заключение. Естествено, но, необходимо е да има един по, поетапен и а, нивелиран подход при предоставяне на техническата помощ трябва да има по-задълбочено и по- разширено сътрудничество между делегациите на място и съответните бенефициенти, между екипа, който ще окаже техническата помощ и тези, на които тя ще бъде оказана. Да има възможност за по-широко обсъждане на проектите в подробности, подготовка на насоки и ориентации за изпълнение на проектите преди, преди започването на проекта и проследяването му и използване на резултатите след приключване на проекта. да се използва също така, за да се, за да се, за да се възползвам бенефициентите от международния опит, е необходимо да този опит да залегне в структурите на експертните кластъри. Много често чуваме да речем от страна на е, Украина, че те е, получават експертиза, но много, е, някакси много абстрактна експертиза и не знаят по какъв начин да я приложат в е, практическото осъществяване на проекти. Необходимо би било също така да се създаде някакъв механизъм за сътрудничество между различните е, държави членки, да речем да има някаква техническа агенция, която да координира усилията и проектите на различните страни в региона. Много се извинявам за твърде дългата презентация. Благодаря ви. Е, е, остават още две изказвания. Сега е, е, Ана Кристина Линк ще ни запознае е, с гледната точка на неправителствените организации. Ана, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви е, за това, че поканихте фундация Конрад Аденауер да сподели опита ни. Искам да кажа само няколко думи за Конрад Аденауер Штифтунг да ви запозная каква организация сме ние. Ние сме неправителствена организация, която се финансира от федералния бюджет и ние подпомагаме образованието 16 академии. От, 2000, от 62 година ние работим в 100 страни по света. Имаме програми за сътрудничество, които са няколко години и работим с местни институционални партньори. Имаме офиси в страните по източното партньорство, едно в Украина, едно в Румъния и е, офицер за връзка в Молдова, в Литва, в, имаме в Грузия е, офис с е, връзки е, с Армения и Азербайджан. Работим по гражданското общество, е, как хората си оказват взаимна подкрепа, а също така и е, 60 милиона е, за международно сътрудничество. Е, от 2005 година ние работим на по-професионален принцип и в това ни качество мога да споделя опитът, опита ни. Е, в е, началото искам да кажа, че искам първо да ви запозная с съдържанието на проектите ни в региона и ще ви кажа нещо за предизвикателствата и най-добрата практика при прилагането на проектите от наша гледна точка – и кратка съпоставка между европейското финансиране и други донори. В случая това е немското финансиране. Имаме три основни партньора в регион проекта в източното партньорство. Е, примерно е, отчетност в тези страни. Още в началото на среща се говори за това. Ние сме един от основните е, така, бенефициенти на улесненията за гражданското общество. Това е с договори, е, които ние сме сключили като е, изпълнители на поръчка от Европейската комисия. Това е различна форма на проект за неправителствена организация. Имаме 9 партньора, 7 от които са неправителствени организации и ние сме консултанти. Целта е да увеличим капацитета на организациите на гражданското общество. Ние ще проведем дейности от различни компоненти, изграждане на капацитет и ние е, отпускаме средства за държавни служители, консултации с различни партньори. Има още два проекта. Е, е, класическия договор за управление в Южен Кавхаз е, нарича се Демокрацията започва с вас. Има 77,6 е европейско съфинансиране, а останалото е от Конрад Аденауер. Науер е, освен това, ние партнираме и с местни ОН, неправителствени организации НПО. Е, не, извинете. И целта е да се установи механизъм за насърчаване на политическото участие на е, млади хора от селски райони и мълцинства в Армения и Грузия имаме различни дейности, които включват развитие е, на наръчници. Създали сме и уебсайт, където е, учителите могат да е, правят умен. И освен това асоциирани преподаватели по политическо образование в Южен Кавказ. А освен това младежки парламент в Южен Кавказ имаме и делегация на Грузия и Армения в Европейския парламент и посещение на европейските институции. Третия проект е проект в Беларус. Аз не знам какво точно мога да кажа, защото проектът още тече. И ако говоря твърде много, може да постави под заплаха нашите партньори при прилагането. Само няколко думи. Финансира се от NSA и един от резултатите е установяване на механизъм за диалог от партньори извън страните и местни власти чрез обучение, консултиране, семинари, прес-клубове, стади турс и така. Просто нахвърлям идеи за проектите, които прилагаме. Сега искам да съобщя малко повече подробности за опита ни от различните етапи на прилагането и ще започна с проектите за техническа помощ. Вече ви казах, че това е договор за оказване на услуги. И е, през 2011 година ние е, говорихме, е, правихме едно предвиждане и, и, имаше държавна поръчка за държавни служители и там имаше изискване да има поне един партньор, който да бъде извън държавните органи от тези страни. И всъщност през октомври 2011 година се публикува проучването. Имахме 6 седмици за а, проява на интересите, а, събиране на данни за проектите и финансови данни, през октомври 2012 е, година беше търга и ние изготвихме наша методология, изготвихме наши проекти и договорите се подписаха през декември 2012 година, така че след една година е, приключи е, търга. Е, предизвикателствата по, са последните проекти. Първо, изискването непрекъснато организации да бъдат консултирани. Това е много трудно, защото е, при търга не се търси печалба, така че това неправителствените организации не знаят точно как да участват, защото те са свикнали да получават е, е, заеми. В някои страни, в Беларусия, това може да бъде проблем – през 2011 година, когато имаше кандидатури, имаше една местна организация и трябваше във всеки консорциум да има НПО и те е, бяха малко така затруднени, не разбраха какво точно стана и не получиха информация защо НПО трябва да бъдат включени в нашия консорциум и не можахме да им обясним ясно какво ще трябва да правят в последствие при прилагането на проектите. Освен това имаше технически критерии, които бяха доста ограничителни. Е, три, поне три транснационални проекта, минимум 100 000 евро, 50% се прилагат от кандидатите в гражданското общество и между 2009 и 2011 година трябваше да се приложат проектите, т.е. имаше ограничения за приложението и малко организации можеха да отговорят на тези изисквания. При търга имахме проблеми с документите, предвид критериите за изключване – Имаше два документа, че не са банкротирали, че са си платили данъците и вноските в общественото осигуряване. Така че имаше административни проекти, които не се отнасят за НПО, защото те не търгуват, те не са частни дружества. Така че това беше стрес е, за НПО в източното партньорство. И към края, когато направихме офертата, ние Получихме е, въпроси за изясняване от Европейския съюз и е, за 48 часа е, трябваше да се отговори. 48 часа всичко се изпрати по факс очаквахме отговора да дойде на време, вие не знаете дали хората от другата страна, НПО, могат е, за 48 часа е, да подпишат нов документ и да получат разяснение от собственото си ръководство. Сега, когато говорим е, за приложението, имаше транснационална клауза в проекта. Той започна 2008 година. През септември 2008 година ноут трябваше да бъде предложен, е, трябваше да се види доколко се спазват основните изисквания, кратко описание на дейностите. Кандидатурите бяха изпратени през февруари 2009, 21 страници с описание на дейностите, методологията, устойчивостта и трябваше, разбира се, и логична рамка за бюджета. През септември 2009 година казахме кои кандидати са подбрани. Договорите бяха подписани 2009 година. Срока беше повече от една година, което е разбираемо, защото е, трябва да има оценка, освен това трябва да има и състезателно производство. Е, и през юли 2011 година имаше нов търг, концепт нов през септември, крайен срок за кандидатурите също септември, трябваше бързо да се направи първа преценка и през ноември пълни кандидатури, е, с, с, е, през март 2012 година бяха посочени подбраните. Много време трябваше докато се подпишат договорите и е, в делегацията в Киев е, всъщност още няма договор за финансиране. Отново трябваше повече от една година, което е дълго е, за НПО в дадена страна, а Беларус е специфична страна. Сега, предизвикателствата при процеса за подаване на кандидатурите. Това се отнася изобщо за нашите проекти, така че е, е, има задължителни изисквания и организациите трябва да усъвременят статутите, да съберят финансовите данни. Това им отнема време. Те не винаги разполагат с тези документи, понякога и не знаят какво точно се очаква от тях. Е, и ние решихме да поискаме е, фишове за е, правния статут и, финансови, е, и фиш за финансови данни и това да се прилага към всички останали документи. Имах малко време за реакция, около 2 месеца за получаване на отговора и отговорите по, няма, нямаше е, документ за подаване на кандидатура на един език. Ние работим на езиците на отделните страни и нашите статути са на немски, английски, испански, португалски, защото всяка делегация иска да бъде на съответния език. И допълнителни изисквания имаше за специфични а, е, кандидатури Например, укрепване на мрежа в област, която не съществува. Така че е, имаше предизвикателства. Второто предизвикателство няма е, унифициран процес за кандидатиране в Европейската комисия. Ние работим с генерална дирекция ЕФКО. Там, е, за щастие, всичко е хармонизирано и това ни помага. Обаче в генерална дирекция разширение е, в образованието, културата. Те използват инструменти е, и освен това, различни административни документи, те не използват е, цялата система за регистрация. Ние трябва да разпечатваме документите и да ги е, е, събираме с кандидатурите. Според нас най-добрата практика е, при търгове за отпускане на средства ние сме за това да се разпространяват документите от службите на Европейския съюз и при търгове. Ако погледнете проекта за техническа помощ или за гражданско общество, Административните документи са около 600 страници. Те трябва на три пъти да се копират е, в три екземпляра, т.е. разхищение на хартия. Много по-лесно би било всичко е, да бъде в интернет, е, база данни. Ние сме за това, което се прави в момента, да има на два етапа кандидатиране за един търг е, и първо предаването на първата кандидатура, после пълната кандидатура. Ние сме за това и се надяваме да се запази това двоетапно кандидатиране и накрая специфичен случай при проектите за техническа помощ изискваше се участие на НПО и ние искаме да знаем преди какви ще бъде тяхната роля, защото обикновено НПО не участват в търгове за услуги и е трудно е да им се обясни какво точно ще правят последствие. И сега приложението, както казах, по проектите за техническа помощ, сега започваме да подписваме договори и първата дейност трябва да започне през април 2013 година. Но от опита до сега личи, че има четири точки. Първо, е, фаза за приемане на документите два месеца, тя е стандартна. И е, е, ако има голям договор, два месеца не стигат и ние предлагаме по-дълъг период, но това не винаги се взима под внимание. Ролята на компенсация за работа в дадения случай партньорите е, имаха, е, първо участваха в консорциуми, трябваше да посочат експерти, обаче трябваше да оказват е, и услуги в страни, където те не са компенсирани. Процесът по одобрение може също да бъде дълъг, което е разбираемо, защото зависи с колко проекта трябва да се работи, но понякога е трудно да се плаща на експертите. Е, това всъщност е, е от бюджета за нашите дейности. Имали сме проекти с регистрация на проектите, защото ги регистрираме само ако има бенефициент. И при проектите с техническа помощ това е министерство, но в други случаи е гражданското общество. И е, това предполага и банкови услуги при проекта за отпускане на средства през април 2013 година започва приложението. Трябва да се приеме график за Кавказ. Предвид конфликта Азербайджан и Армения и Беларус също е трудна страна проекта Кампус резултата не беше същия, както Азербайджан, защото Министерство на образованието блокира някои дейности, така че е, ние имаме конструктивни връзки с делегацията на Европейския съюз. Те много ни помагат да разрешаваме проблеми. Предизвикателствата. Първа точка. Проектите в Кавказ Разбира се, това е конфликта в Азербайджан, в Нагорни Карабах и политическата ситуация вътре в Азербайджан. Те, се, те и, е, и, е, се страхуват да няма арабска пролет там. И е, участието на хората в нашите проекти са, така, много, са много важни за нас. Проектите в Беларус, отново казвам, че страната е специална, трудно се прилагат европейски стандарти предвид спецификите на страната. Е, е, е, това, е страна, където се плаща в брой, така че банковите преводи са затруднени. Вече сме имали такъв случай в Литва. Трудно ни е да пращаме документи. Понякога трябва да прилагаме и мерки за сигурност. И ня... някой няма общ финансов възглед за проекта, има фрагментиране на проекта и е трудно да се знае е, каква е финансовата ситуация по проекта. Няма един човек, който да знае всичко. Но, както вече казах, и при двата проекта имахме чудесна връзка с е, делегациите на Европейския съюз. Добрата практика. Ние финансираме търгове за отпускане на средства. Е, като цяло е, нещата работят по-добре, отколкото ако има някакъв щаб, защото делегациите на Европейския съюз по-добре познават местната ситуация, отколкото генералните щабове, но всичко зависи все пак и от личното участие. Е, друга хуб, добра практика е при отпускането на средства е по-голямата гъвкавост е, е, е за отделните пера от бюджета, защото за търговете трябва да има планиране на средствата и това предполага много административна работа. Освен това, е, съвета на министрите посочи изисквания за Беларус и освен това има НПО, която се намира в Вилнюс. Приключвам. Европейски, е, финансиран от Европейски съюз срещу финансиране от донори. Е, понякога се смята, че това е критика. Ние понякога не разбираме причините, но все пак е, това осложнява живота на НПО, така че трябва е, да имаме предвид, че е, все повече, все по-голяма опасност има да ни отхвърлят, понякога и по административни причини, защото проектите не са достатъчно качествени. Все повече молби, все повече въпроси още когато се подават и кандидатури, е, е, форма на бюджета не винаги отговаря на стандарта на Европейския съюз. Е, обикновено бюджета се основава на дейностите, докато Европейския съюз финансира след това. Така че е много трудно да се свържат всички следващи действия все по-голяма конкуренция, зависи от наличността на фондовете. Има и процент за административни разходи. Те са 7% по европейските проекти, което е сравнително ниско предвид казаното до сега. От години насам не е било индексирано според инфлацията. Обмен на данни. Искам само да дам един пример, ние приключваме проект в Мозамбик. Това е малък проект, за няколко хиляди евро, обаче имахме загуби. Имахме е, загуби е, и, е, и не можаха да ни се възстановят. Има изискване и по, счетство, и по счетоводството, по управлението на местните организации, при дългосрочните проекти, 3-4 е, години е максималният срок. Няма възможности за подкрепа при изпълнението. Това е тенденция при донорите, защото всеки финансира по-скоро е, дейности, отколкото оперативната работа на дадена организация. Ако ги съчетая с финансирането от немското правителство, е, мисля, че трудностите са подобни. Там също има конкуренция, обаче няма толкова препятствия пред финансирането е, от Европейския съюз. По-упростена е кандидатурата, всичко зависи от бюджета, по-лесно се разбират кои проекти могат да бъдат допуснати. Те вече имат практика, знаят какви проекти са финансирани и в каква посока се върви. Е, административните разходи са по-високи 8,4%. И ние искаме това да се промени в нашите счетоводни документи. И, да, е, и е, важно е институционалното финансиране, което не винаги е възможно в нашите дейности. Благодаря ви за вниманието. Uh, uh, uh, Благодаря. Благодаря, че спазихте и времето. То е кът. И така остана ни време за последния оратор Ричард Тибелс, ръководител на отдел Източно партньорство, регионално сътрудничество и ОСР от външната служба. Благодаря, господин председател, госпожо докладчик. Благодаря за възможността да говоря пред вас тази сутрин. Ние разбираме, че искате да получите цялостната картина за източното партньорство и аз с удоволствие ще допринеса за това. Ще започна с едно предупреждение. Вие знаете, че някои неща липсват като елементи за бъдещата политика за източното партньорство тъй като все още сме в преговори, в преговори между парламента и съвета, засягащи инструментите за външна дейност, какъвто е инструмента за източното партньорство. Така че с ва ваше позволение тази сутрин в първата част на доклада си. Ще се спра върху нещата, кои, за които говорихме вече, а именно това, което сме постигнали на срещата на върха в Вилнюс и на втората част ще говоря за бъдещето, но ще говоря доста общо. И нашите най-общи идеи и планове за бъдещето. Ако обърнем поглед назад и опишем четирите минали години, ще видим основната идея – на източното партньорство, а именно отношенията, да се повишат отношенията между Европейския съюз и източното партньорство на ново равнище, като се задълбочи економическата интеграция, сътрудничеството и създаване на, мулти, на многостранна рамка за сътрудничество. Когато говорим за двустранното сътрудничество, ще кажа, че имаме преговори вече с пет от шесте партньора. Искаме да създадем нови отношения с тях под формата на споразумение за асоцииране. В рамките на тези споразумения ще се говори и за създаване на пространство за свободна търговия. А това са доста подробни споразумения, подобни на а, такива, каквито имаме и с други страни. На 3 марта 2012 година бе подписано споразумението с Украина, с, с споразумението с Грузия, Армения и Молдова са почти приключили. Същото се отнася и за споразумението с Азербайджан. Освен това, искаме да установим повече контакти с хората, да улесним мобилността. Имаме споразумение за реадмисия с Грузия и Молдова. Имаме споразумение за либерализация на визовия режим с тези страни, с Армения също. И преговаря се и за Азербайджан. Говорим за такова споразумение с Беларус от 2011 година, от юни, но за съжаление до момента няма напредък и то поради вина на властите в Минск. С Грузия, Молдова и Армения има двустранни връзки между тези страни и държави членки – Молдова, Грузия подготвят възможности за либерализиране на визовия си режим. Тук говорим и за доста значителна финансова подкрепа, както бе казано и тази сутрин – Има програма за укрепване на институционалния капацитет, като целта тук е да се подкрепят администрациите на тези страни при преговорите и при изпълнение на ангажиментите, които проистичат от споразуменията. Тези програми са много интензивни. В рамките на тези програми се провеждат и задълбочени диалози по важни въпроси, но въпросът е до каква степен делегациите са ангажирани в, тези, в този диалог. Аз имам определени резерви. Сега, две, на всеки две години се и организира среща на върха. Всяка година се срещат министрите на външните работи. Има програми, които се прилагат в много политически области. Това улеснява непрекъснатия диалог между партньорите, обмена на добри практики и, както казахме, тук са включени инициативи за доближаване към европейските стандарти. Има неформален обмен на добри практики, на мнения между външните министри, а с Грузия започнахме обсъждане на различни секторни политики, като например политиката за транспорта. Тези дейности са подкрепени от различни инициативи. От Маркос чухме много информация за тези инициативи. Основните характеристики на източното партньорство са преходът, олесняване на прехода в тези страни към демокрация, подкрепа на администрацията и достигане до цялостното общество. Целевата ни група е, са неправителствени организации. За тази цел е създаден форума на неправителствените организации гражданското общество на национално равнище. Има национална платформа и ние смятаме, че това е един много важен механизъм, който успява да контролира и наблюдава цялостния процес в тези страни. Ние окоръжаваме струк... структурния диалог с гражданското общество в тези страни в рамките на източното партньорство. Вие като депутати имате огромна роля в този контекст, в този процес и се радваме, че Парламентарната асамблея Евронест е създадена и ще проведе своята си сесия, следващата си сесия през май тази година. На равнището на, на регионално равнище, на национално равнище, инициативите на източното партньорство се развиват много добре. А тази година е много важна за източното партньорство. Вече 4 години изминаха след започването на инициативата. Миналата година имаше среща на върха в Вилнюс. Има и заключение на съвета по въпросите на източното партньорство от февруари тази година. Развитието на източното партньорство – зависи обаче и от готовността на страните партньори да продължат да, при, да прилагат реформите, за които сме се споразумели. Надяваме се, че до срещата на върха във Вилнюс ще имаме напредък. Е, Украина знае какво се очаква от нея, за да се подпише споразумението за асоцииране. Е, те, очакванията са залегнали и в заключението на съвета от септември. Надяваме се, че тогава ще бъдат подписани и приключени преговорите за споразумение за асоцииране с Грузия и другите страни и Армения. Също така сме уверени, че ще имаме напредък цялостната рамка за асоцииране, това е една подпомагаща рамка на източ... към източното партньорство като инициатива, която ще помогне за по-доброто прилагане на споразуменията. Във ще се говори специално за транспорта, защото искаме да създадем една транспортна мрежа, която да се включи, е, която да, да се включи към европейската ТНТ мрежа. Ще има и бизнес форум. Литва ще е домакин на този форум, целта на който е да се привлечат бизнес общностните от страните на източното партньорство. Според мен това е изключително важно да се даде една ясна перспектива на бизнеса за сътрудничество в сравнително кратко време. Така че имаме големи очаквания за срещата на върха в Вилнюс. Надяваме се, че процеса на политическа асоциация и економическа интеграция ще стане необратим. Ще се очертаят ясните насоки за това във Вилнюс Както бе казано вече, въпросът е да знаем какви са разликите между държавите членки. Това е един важен принцип. От една страна искаме да стигнем колкото се може по-далече, да подкрепяме тези страни в техните силни амбиции. От друга страна, източното партньорство трябва да остане една ясна рамка, в която да са включени и страните, които се движат по-бавно, които прилагат по-бавно реформите и които нямат кой знае какви амбиции за сближаване с европейския, към Европейския съюз. Ще са необходими по-нататъчни действия в три основни дейности. Независима съдебна система, ефективна администрация и борба с корупцията. Това са трите неща, върху които ще се съсредоточим особено в бъдеще. Какво означава това за финансирането на бъдещите дейности? Тъй като това е един определен дневен ред, който трябва да бъде подкрепен със средства. Нека кажа, че външната служба на Европейския съюз работи в тясно сътрудничество с службите на комисията в, по отношение на всички програмни дейности, особено застъпено е стратегическото ниво. Изготвят се много годишни програми. Радвам се, че това сътрудничество с службите на комисията върви добре. Това е много продуктивно. А сега искам да се спра на политическите съображения, които се крият зад този инструмент – Основната за нашата работа, както бе подчертано тази сутрин, е общата рамка за е, добросъседска политика на Европейския съюз. Тук има две основни идеи, които проистичат от тази политика, които играят много важна роля, а именно финансовите дейности за в бъдеще, ангажирането на партньорите в изграждане на демокрация и, както вече бе подчертано, преследва се в тази рамка един подход, основан на стимулите за партньорите. В съобщението на комисията издадено по повод на политиката на Европейския съюз за добросъседство, се говори за комбинация от различни видове дневни, дневни редове, програми, комбинация от инициативи, които вече са започнали своето приложение. Какви са точните приоритети за отделните страни? Има три основни области, които ще ни интересуват и които, къде, на където ще насочим работата си. Ще продължим да подкрепяме процеса за економическа интеграция и политическа асоциация. На второ място ще поощряваме личните контакти и контактите с обществото като цяло и ще подкрепяме основните ключови сектори за економически развитие. Ясно е, че ще бъдат подкрепени малките и средни предприятия, областта на енергетиката и също така пресечните точки като транспорт и енергетика. Както вече казах, преговорите продължават. Преговорите за новите инструменти продължават, така че не мога да, се, да, да дам допълнителни подробности за бъдещото им развитие, но мога да кажа следното. Предполагаме промяна в структурата на програмата. В какъв смисъл? ще имаме двустранни програми за всяка страна. Ще, включвам, ще имаме програми за участие на повече от една страна. Основната промяна ще е на двустранно равнище. Говорихме вече за това, че е важно да се съсредоточим повече върху нашата подкрепа, да обясним за какво е тя. Този фокус ще залегне в един програмен документ, който ще има информативна роля за страните. Започнахме, прего... Започнахме разговори с четири делегации, за да идентифицираме приоритетните сектори, които да подкрепяме в бъдеще. It is, it is at the bilateral level as well, I think, that the, the notion... Това е важно за двустранните отношения, важно е да прилагаме подхода на стимулите в двустранните си отношения. Какво означава обаче това в рамките на източното партньорство и политиката за добро съседство? Това означава, че на всяка фаза на процеса ще имаме елемент на стимул – ще имаме индивидуални средства за всяка страна и ще искаме програмите за всяка страна да отразяват нейните специфики, като ще се вземат предвид и до каква степен са напреднали реформите. В рамките на отчетния период ще имаме възможност за гъвкаво абсорбиране на средствата – за да може да се приспособяваме към настъпващите промени. Както каза и Маркос, стимулите са много важни и с този подход ще продължим. И особено ще подкрепяме страните, които бележат напредък в прилагането на реформите. Цел, цялостният процес ще бъде подложен на мониторинг. Ще има отчет. Това ще са ключови документи, на които ще стъпят нашите оценки за успеваемостта на страните на базата на тези. От документи ще се вземат по-нататъчните решения за заделяне на средства. На равнище многостранни отношения, какво предлагаме, какви инициативи предлагаме за това равнище? Ще имаме регионална програма, за източното партньорство, която ще включва мерки, които вече се прилагат в настоящата програма, но ще имаме специален инструмент за инвестиции в контекста на такси Сигма. Освен това, ще имаме специфична програма за източното партньорство – кои, където ще бъдат заложени мерки, които са изключени от програмите за двустранно сътрудничество. С тези програми и мерки ще се подкрепи процеса, многостранния процес за сътрудничество в рамките на източното партньорство. Маркос очерта съществуващите инициативи, но в рамките на тази много, многостранна програма ще бъдат развити по-нататъчните възможности за прилагане на програми. Това е една възможност да, говорим, да, да работим по-тясно с държавите членки, да почерпим вдъхновение от тях. И накрая, трансграничните програми за сътрудничество ще продължат да са друга възможност за подкрепа на източното партньорство. Синергиите са друг инструмент, той бе споменат тази сутрин. И инструмента за подкрепа на добросъседската политика, това ще бъде и по-нататък ключов инструмент в нашата работа. Службите на комисията искат нашето планиране да вземат предвид и други инструменти, инструменти които са планирани. На какво имам предвид? Инструмента за подкрепа на стабилността, инструмента за подкрепа на демокрацията, инструмента за атомна сигурност. В тези инструменти ще продължат да са релевантни за източното партньорство, а също така и тематичните програми за развитие на регионалното сътрудничество. Но не само тези външни инструменти ще са важни, има и други вътрешни инструменти, които ще оказват влияние върху развитието на източното партньорство. А, тези инструменти имат външен елемент, например Креативна Европа, Хоризонт 2020 и Механизма за свързване на Европа. Това са все инструменти с външна окраска и те ще са релевантни за нашата работа. Ясно е, че подкрепата на Европа за демокрация ще продължи да преследва европейските цели за укрепване на демокрацията в страните от източното партньорство. Господин председател, процесът на преход изисква време. И бе подчертано, че източното партньорство е една сравнително млада инициатива. Надяваме се до срещата на върха във Вилнюс да имаме напредък и да може да предложим до тогава една рамка за преход. Бъдещите инициативи ще имат за цел да подкрепят този преход към демокрация. мога да кажа, че колкото по-бързо се споразумеем за многогодишната финансова рамка, толкова по-бързо ще може да уточним и подкрепата за инструментите за източното партньорство. Толкова по-бързо ще може да планираме и конкретните инициативи след 2014 година. Благодаря ви! Uh, for that excellent presentation, Richard. And uh, uh, you're not. Благодаря много. Сега искам да благодаря на всички наши докладчици. А сега е време да се зададат въпросите. Има двама желаещи. Сайрас Волски първи. Благодаря, господин председател. Аз разбирам от тези изказвания, че правиме много, а получаваме мал... незадоволителни резултати. Аз така съм всеки път много очуден, като чуя колко Европейската комисия и службата за външна дейност са доволни от своето работа, а експертите ни казват, че нещата не върват толкова добре. На практика сме а, свидетели на провал на европейската политика в Източна Европа. Молдова, Беларус, Азербайджан са ясни примери за това. Е, провал е, от от гледна точка на економическите резултати, но също така и политически провал. Е, цел, цел, целта беше да, упражни техническа помощ, политическа помощ, помощ за изграждане на административен капацитет, а резултатите са незадоволителни във всички тези области. Европейският парламент счита, че целите, които сме си поставили, са доста по-различни от самодоволството, което е, демонстрира службата за външна дейност самата помощ е много фрагментирана. Толкова фрагментирана, че тя наистина не може да бъде успешна. Малко средства, разпръснати по много програми, никой не може да проследи изпълнемостта на програмите. Също време на Европейския съюз не разполага с, с достатъчно е, средства и ресурси, за да проследи различните е, помощи за развитие, интегриране, социално и така нататък. За съжаление, Европейската комисия не вади никакви полуки от е, провала на помощта, оказана по, на, по линията на ФАР в Централна и Източна Европа преди 10 години. Имаме чувството, че просто присъстваме на нещо, което познаваме, на дежави. Същи, същите, същите провали, на които бяхме свидетели през 90-те години. Просто средствата на практика не правят е, нищо за промяна, за реформи в е, изток. Е, на, на, на, на практика не, въобще не сме свидетели на, драмати, на някаква драматична промяна. Е, директ, директора ни казва, промяната изисква време. Да, разбира се, но на, на практика а, ние създаваме впечатлението, че работиме за промяната на нашите източни съседи, а на практика голата истина е, че всъщност ние загубихме, губиме политическата битка и ги губиме като партньори. А, Една от причините за проблемите се недоброто функциониране на различните звена в рамките на Европейската комисия, разделението между програмирането, създаването на политиката и е, нейното е, пред прилагане. Спомнете си, едно време съществуваше Релекс, който координираше различните дейности. Бих... Няма да навлизам в подробности, но бих искал да знам как се, как се ко- координира помощта. От едно време знаеме, че имаше координиране на, е, на заемите, на безвъзмезните заеми и имаше една система за пълен отчет. Така, сега колкото до помощта и също много често големи чести от огромни суми изплатени по линията на помощта отиват в нечии джобове, не знаеме дори къде са. Бяхме свидетели на подобни явления през 90-те години. Така че, мисля, мисля, че предвид средствата, с които разполагаме, ние трябва да, да даваме насоките, да даваме стръвта, а не да предоставяме и рибата с това, тъй като ние не разполагаме с достатъчно средства, за да го направим. Така че струва ми се, че трябва да се преразгледа изцяло тази политика, да се направи една оценка за с помощта на бенефициентите за а, постигане на някакви резултати. Благодаря. А сега ам, колегата Фарм, който въпрос. Благодаря, господин председател. Аз бях докладчик в, този, в тази комисия относно оценката на нашата политика и помощ по линията на ЮРНЕС, както и в, на източното партньорство, както и по Юронест. Сега в момента обсъждаме един доклад за сближаване на законодателството, а след това ще работиме по инфраструктури, транспорти и така нататък. Всички тези теми са много а, важни. Аз няма да критикувам така воодушевлено като господин Ксариус Волски, но искам да кажа следното. Мисля, че всички сме единодушни че в светлината на нашия опит от а, а, средиземноморските региони можем, можеме да отчетеме, че наистина се провалихме с, в усилията си за насърчаване на демокрацията, човешките права и така нататък. Какво трябва да се направи сега? Казвате повече за повече, но нямаме повече средства, така е. т.е. целта сега е да се получи повече за по-малко. Това е една, една от дискусиите, които трябва да проведеме в бъдеще. Второ. Е, средствата насочени към изток и също така разпределението на средствата между изток и юг. И е, може би необходимостта да има едни дългосрочни програми за разпределение и насочване на средствата, защото Примерно положението в Северна Африка иска, изисква от нас повече помощ в момента, но какъв да бъде точния баланс между от една страна дългосрочното планиране и от друга страна отпускането на средства целево? Трето е, по помощта за изграждане на институции и демокрацията там се дават много пари, може да се създават пътни карти и така нататък, но в дискусиите в Юронест изпъкна подкрепа за други видове помощ за участие, участие в програмите на Европейския съюз, на агенциите, възможност за изграждане на капацитет, на структури и така нататък. Това включва също така и един четвърти компонент. Централизиране ли или децентрализиране? Е, бившите е, двете страни, които имат така комунистическо развитие, са много е, централизиране, докато в другите наблюдаваме доста голяма децентрализация. Това е също един важен аспект, защото е, ние най- най-често сътрудничим с правителства и те усвояват тези средства за свое собствено развитие, вместо да ги разпределят по регионалните и местните органи на властта. Миналата година обсъдихме надълго и на широко създаването на новия инструмент за налагане, за разширяване на демокрацията – а същевременно имаме и инструмент за демокрация и човешки права. Как се избягва при, при покриването на дейностите на тези два инструмента? Особено ако е, включиме и координацията с държавите членки. Знаеме, че има и двустранни програми, има и други Така че трябва да се направи един анализ на извършеното от едните и другите. Според мен, е, всъщност сега имаше повече въпроси, отколкото отговори, но може би това е част от целта. Искам да се върна към първоначалните въпроси, които отправих до Генералната дирекция на Европейската комисия и до външната служба, когато подготвяхме това изслушване. Защото някои от коментарите, направени от моите двама колеги, може би не са въпроси към лицата, които са тук, а по-скоро към хора, които вземат важните политически решения. Така че искам да посоча конкретни примери, да задам конкретни въпроси, които са част от това, което прави комисията. Към господин Курнаро. Аз е, оценявам усилието, което направихте, е, идвайки в парламента и обяснявайки, но от е, бюджетна гледна точка не съм удовлетворена и вероятно знаете защо. Има прекалено голямо объркване между ангажименти и плащане. Хубаво е, че поемат ангажименти, обаче колко пари плащате? Uh, to Mr. Cornaro, for me it is interesting from the Господин Курнал, от бюджетна гледна точка за мен е важно да разбера колко пари са платени. Хубаво е да поемат ангажименти, това и в уебсайт мога да го прочета и без помощ. Обаче по плащането има известно таинство. Вие казахте, че около 2,8 милиарда са обещани. Сега обаче искам да чуя колко платихте точно през тези години. А, а, ако не можете да ни кажете сега, аз мисля, че това е проблем само по себе си. Не, очаквам последствие да получа писмен отговор, защото членовете на нашата комисия трябва да знаят а, точно колко а, пари са похарчени от Европейския съюз, а не просто обещани. Друг въпрос. Е, е, за периода 2009-2012 възможно. Е, предполагам, че вече имате данни за 2012 година, макар и да не са пълни, все пак почти пълни. Има ли някакво количествено измерение във вашата работа? Какви инструкции давате на персонала ви, когато говорите за повече за повече? Интересно е да научим. И много повече ме безпокои изказването на представителя на Европейската външна служба. За мен е, това, че преговорите не са приключили, не е аргумент. Е, ние го знаем, благодарим ви, че ни го казахте. Всички работим по това, но вероятно вие вече сте планира ли нещо за следващите години? Извинявайте, обаче след 4 е, седмици трябва е, да е на лице проекто бюджета за 2014 година. Е, трябва да знаем нещо поне в общи линии. Това е информация, която вероятно е на лице. Надявам се да я получа в е, писмен вид в последствие. Резултатът е много ценен сам по себе си. Ние е, събираме информация от различни партньори и от депутати и за това е изключително важно да имаме представа от това е, какво планирате, Надяваме се това да се постигне при преговорите. Ще видим какви ще са заключенията, но ние знаем, че цифрите са на лице и не мога да повярвам, че от февруари до сега не сте направили нищо. Когато се срещнаха държавните глави, и изказаха възгледи по следващата финансова рамка и не мога да повярвам, че не сте адаптирали първоначалните си цифри към, към, към новите обстоятелства. Е, това е информация, която вече трябваше да сме получили преди срещата и съжаляваме за това. Е, естествено, не мога да ви задам конкретни въпроси, защото вие не казахте абсолютно нищо за периода от 2014 до 2020, но е, искам да чуя мнението на всички участници в срещата за е, новия Европейски фонд за демокрация. Това е нов инструмент. Очакваме да видим как ще заработи той. И искаме, разбира се, да чуем и вашето мнение. Благодаря ви. Благодаря, Сидония. Е, има още един въпрос и после ще дам а, е, отговор на. А, е, благодаря ви. Като член на Комисията за култура и образование искам да задам следния въпрос. В много от нашите документи се казва, е, че европейското сътрудничество в културата и висшето образование е, трябва да бъде включено и в източното партньорство. Въпросът ми е, за една съвсем тясна област инвестиции в младите хора. Това е меката власт. Чрез Ерасмус се насърчава сътрудничеството между студентите, защото когато те следват заедно в Европа, когато поемат ценности и ги върнат в родината си, искам да попитам, има ли някакъв начин по който можем да оценим ползата от това меко сътрудничество по програмите Erasmus, Mundus и изобщо по е, програмите за студенти и за неправителствени организации. Когато се подготвяте е, за периода 2014-2020 година и когато предвиждате е, средства, бихте ли ни казали колко студенти ще могат да следват в Европейски съюз през този период и колко европейски студенти ще могат да следват в страни от източното партньорство? Е, колко групи от млади хора, колко неправителствени организации ще участват? Знам, че разполагате с цифри преговорите. Можем ли да разчитаме на вас е, за е, кратко представяне на положението в момента и е, какви фондове планирате за следващата финансова рамка. Имам предвид най-вече това меко сътрудничество, студенти, групи от млади хора, неправителствени организации. Изобщо е, пътищата, по които оказваме подкрепа на е, хората, за да проектираме нашата мека власт. Благодаря. Като повечето въпроси са отправени към е, комисията и външ... службата за външна дейност, ще им дам думата. Във първо, Въпросите се отнасят първо за постигнатите резултати от партньорството и второ какви са намеренията за е, усъвременяване и промяна на политиката. А както първият въпрос пък беше за поетите ангажименти и реално извършените плащания. Нека да започнем сега с отговорите. Благодаря, господин председател, госпожо докладчик. И, има много бяха въпросите, но аз ще се съсредоточа по на първо казаното от господин Сариус Волски относно набраната инерция и целите на нашата политика. Разбира се, това не зависи от нас. Комисията е тази, която създава, комисарите са тези, които създават дневния ред. включително и разширяването на цялата политика на... Да, и ако погледнете цифрите, това, което е, изплащаме, това, което предоставяме е сума в. Е, размер на 5 евро на глава от е, население, т.е. горе-долу средствата, които отпускаме за развитите страни. Така че за това е трудно да се направи, да се сравнат резултатите и методите, които бяха използвани при предоставянето на помощ по ФАР с помощта, която се отпуска днес. Целта и беше да се, макс... да се използва максимално ефикасно средствата с помощта включване първоначал, в един първоначален етап на нашите източни ем, партньори. Ем, помощта се, се е, предимно целево, а не ем, персе, както беше в е, миналото по линията на ТАЕКС. на което се позовавате. Но, както казах, подобни, подобна помощ се предоставаше предимно в е, миналото. Сега помощта се предоставя предимно на институциите, които ще я прилагат, ще използват пряко и това става по целево по проекти. Същевременно, както вече казах, имаме не само 100% поемане на ангажименти, но и 100% изплащане на сумите по линията на инструментите за предоставяне на помощ. Начина по който тези неща функционират е следния. Кредитите за плащане се се фиксират. Техна, техния размер е 2004 милиарда и за момента са изплатени 1 милиард и 500 милиона. Разликата между поетите ангажименти и изплащанията не е само разликата в капацитета за освояване, а обикновенно разликата, която се получава при изпълнение на бюджетите. При... Тоест, относителната разлика, която имаме между ангажименти и изплащания, в обикновеното изпълнение на бюджета. Също, също време, но има и допълнителните средства, които са, бяха отпуснати, както а, между 2011-2012 година разликата от 500 милиона, които не са включени в цифрите на плащанията. Колкото до преповтарянето на различните инструменти и освояването по тях. Имате, имаме, разполагаме с всички средства в разпределението между двете, както казах, този схема преповтаря обичайната схема с ангажименти и плащания. И същевременно не сме включили средствата, които са е, били изплатени по допълнителните програми, които ще се прибавят към е, плащанията. Също така бих... Не, може би да спра до тук за да могат и другите колеги да, да вземат думата. Колкото до принципа повече за повече или по-малко за по-малко, ние се опитваме тези два, да не смесваме тези два принципи, защото ако в а, светлината на новото предложение. Това означава, че ще трябва да има повече мотивации, като това не незадължително ще бъдат финансови мотивации. Целта е да включиме малко, малкото допълнителни средства, които ще бъдат на разположение в следващата многогодишна финансова рамка, за да може наистина да се е, осъществи принципа повече за повече, но това ще стане ясно, когато се получат резултатите от тристранните преговори постигнат резултати в тристанните е, преговори, колкото до Европейския инструмент за разширяване на демокрацията. Аз считам, че този инструмент покрива и една ам, област, която до сега не беше обхваната от нашите инструменти като целта е да се достигна до някои части от гражданското общество, включително и, примерно, в Беларус, нерегистрираните партии и движения. По линията на този инструмент са отпуснати 6 е, милиона евро, 3 за източното партньорство и 3 за Средиземноморския басейн. Както казах, е, целта е да достигнем и да подпомогнем нерегистрирани движения и партии. И само няколко думи за неправителствените организации – благодаря на анализа, извършен от фундацията Конрад Аденауър. Помощта, която получихме от Европейския парламент и по-специално от вашата комисия за 2013 година, ни спомогнаха за преодоляване на препятствията, пред които се е, сблъсквахме. И като а, използвания метод е да има една а, организация чадър, за да може тя да обхване и другите. Бяха, у, бяха увеличени и беше обеличен и прага. Както казах, по този начин успяхме да преодолеем някои от препятствията, с които се сблъскваха нашите партньори и и още нещо, вие, как, вие използвахте една много хубава, интересна дума, така наречените а, на организиране, т.е. да не да не се, да не се залага само и единно на и а, ще, продъл, ще продължиме да работиме по упростяването на процедурите, особено след 2013 година, след като приемем регламента, ще, това ще стане. Колкото до Беларус, наистина там положението е малко по-специфично. Опитваме се да работиме колкото се може по-малко с правителството и колкото се може повече с неправителствените организации и диаспората. И тук инструмента за разширяване на демокрация помага много. Също времено се опитваме да продължаваме да, да имаме много тесни контакти с всички бенефициенти, да за да може да се разпространяват най-добрите е, практики. Но при всички случаи, може би не съм отговорила на някои въпроси, но съм си ги отбелязала. There was a particular point raised by our colleague, uh, uh, Mr. Boris, in relation to... Благодаря. Сега, това, което каза господин Борис във връзка с студентите по Еразъм, благодаря. Истината е, че политиката в рамките на източното партнерство е една от политиките, която е, по принцип се ръководи много от политически приоритети и прерогативи. Имаме е, споразуменията, опитваме се да прилагаме тези споразумения, имаме програми за подкрепа на страните, в които са отразени съответните приоритети от споразуменията. Според мен този подход е ориентиран към политиката и така трябва да бъде. Това, което казах и от началото. Русия не участва в този инструмент и това онагледява начина по който ние разп... разпределяме средствата към страните от източното партньорство. Е, този инструмент се съсредоточава върху източните ни съседи. И това обяснява числата, които чухте, това обяснява нашето желание за подкрепа към тези страни. за принципа повече за повече. Важно е гъвкавостта през целия отчетен период а, и адаптирането ни към изпълнението на проектите. Може да има спор по въпроса къде има ползи, къде има загуби но използвайки тази гъвкавост в разпределяне на средствата, може да сме по-ефективни. Нещо, което изпуснах до момента, това е важността за източното партньорство на програмата Еразъм за всички. Особено за, за бъдеще това ще е много важен механизъм за достигане до по-широкото общество и най-вече младите хора. Не мога да дам точно точен брой на студентите, които могат да бъдат включени в тази програма. Естествено всичко ще зависи от средствата. Но в пътната карта от миналата година имаме заложен план и имаме естествено и броя на студентите, които са участвали в програмата в 2012 година и имаме план за 2013 година. Аз вече споменах, че не мога да кажа нищо за бъдеще, за бъдещите цифри. Има много предварителна работа, която вече е свършена. Е, двустранната програма, е, в сътрудничество с делегациите на Европейския съюз до голяма степен вече е уточнена. Това са различни програми за отчетния период, бъдещи отчетен период, насочени към отделните страни. Но несигурността проистича от все още недоговорения бюджет – да видим как ще може да предложим принципа повече за повече, така че трудно ми е да дам подробности днес, специално по отношение на средствата. Благодаря, казва председателят Седония. Искам да ви помоля за заключителни думи. Благодаря ви. Ще се опитам да приключа, освен ако някой не иска да каже нещо, не съм сигурна. Да, повечето от въпроси бяха към двете институции, така че да. Така е. Така, ами в такъв случай и аз пристъпвам към заключителни думи. Е, много се радвам, че днешната среща се състоя. Макар, че е, няма отговор е, на много въпроси, започнахме процес на обмен и приключваме е, процес на обмен. Искам да напомня по-общата причина за подобни срещи, защо трябва да продължим да ги организираме. Е, не става дума за удовлетворение на нечие любопитство не става дума за рециклиране на налични или неналични данни. Става въпрос за парламентарен контрол върху парите на дънакоплаците. Понякога правим нещо и сме убедени, че е правилно, но не е достатъчно ясно това за външния свят. Така че нас постоянна задача и отговорност е критично да оценяваме какво прави Европейски съюз. Е, както за постигане на политически цели, е, така и за пълна отчетност и прозрачност. И е, Съжалявам, защото до тук отговорите бяха по-скоро е, в дух на отбрана. Е, правим това, което правим и то е качествено, но трябва много по-задълбочено да работим. Ние все повече се безпокоим за развитието на демокрацията и как страните. Е, от източното партньорство се управляват, а те са 6 на брой възникват въпроси и по европейските фондове. Какво става с парите, които отиват направо в националните бюджети на тези държави? При положение, че има безпокойства за демокрацията и нивата на корупция. Мисля, че е, заедно с Европейската комисия трябва внимателно да наблюдаваме това развитие, и да сме сигурни, че в е, всяка страна и е, при създаване на законодателство и при неговото прилагане парите се е, употребяват в, в полза на европейските ценности, а не противно на тези ценности и дали се отчитат правилно цифрите. Има резултати, но каква е целта? Ние трябва да работим съвместно като парламентаристи и изпълнители на взетите решения и да има отчетност и разумност. Е, и за това е, отново настоявам Европейската комисия да ни предоставя данни, доколкото им е възможно, е, за да можем да е, изпълняваме задачата си на контролиращ орган. В противен случай ще бъде много трудно да е, имаме мнение, да има политическа воля да продължим и да обясним на гражданите защо Европейския съюз изразходва средства, по, в страни по източно партньорство. Днес говорим за източно партньорство, но според мен същото се отнася и за южното партньорство. Трябва на, вся, на всеки етап да е, упражняваме контрол, за да гарантираме прозрачност и е, отчетност за това, което правим като Европейски съюз. Аз ще продължа е, моя обмен с е, службите на комисията, за да се изяснят тези въпроси. Е, ще ги включа в публикацията, която възнамеряваме да направим. И тъй като колегата спомена Еразъм и Еразъм за всички, или как ще се нарича, и господин Тибъл спомена за него. Аз се безпокоя от е, това, което се случва. Е, трябва да се проучи регламента. Знам, че има триалог, знам, че преговаряме, но от бюджетна гледна точка има проблем е, с прилагането на велики политически идеи на практика. Е разум за всички идеите, е програмата, мисля, че това се отнася за всички съседни страни. Трябва те самите да прилагат това. Аз се безпокоя, че студентите ще пострадат. Не знам доколко е оценен административния капацитет на страните партньори да извършат тази работа. Не знам дали ще има достатъчно за студентите. Доколкото знам, не знам кой се занимава с това в комисията. Всичко е централизирано, обаче принципа на децентрализацията може да се приложи трудно, защото макар и някои страни да са работили с е, финансиране за култура и образование, те са е, инвестирали в е, държавни служители, и национални агенции, за да могат тези стипендии да стигнат до университетите и до студентите. Така че е, е, понякога се дават пари без страните предварително да са подготвени за това и е, може да стане трудно самите студенти да се възползват от тези средства, които се използват. Това е само един пример. Ефективността не е самоцел. цел трябва да не забравяме, че е, е, средствата трябва да се отпускат само на тези, на които те наистина са им необходими. Защото цялата подкрепа към страните е, от източното партньорство трябва да бъде от полза за хората, които живеят там, а не ние да се е, радваме, че сме си свършили работата както трябва. Това не е достатъчно. Е, трябва парите да се използват за хората, които живеят там. Надявам се, че ще продължим и усилието продължава. Искам да благодаря на участниците в панела, че дойдоха, че ни информираха, че ни слушаха и че продължава диалога. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви, Сидония. Искам е, само да повторя оценката на Сидония. Е, това е вид е, парламентарен контрол за това как се изразходват европейските средства и това беше един чудесен пример. Искам да се извиня е, на гостите, които може би не, не дадохме достатъчно дума, но това е хиеринг е, и трябва депутатите да имат възможност да задават е, въпроси. И за това искам да ви се извиня. Ако е, по някакъв начин сме ви подвели, това не е открито изслушване. Това приключваме сутрешното заседание. Благодаря още веднъж на участниците.